Good morning again. Добро утро. Уважаеми колеги, нека да започнем нашето заседание. Имахме заседание на координаторите най-напред, а сега започваме работата на комисията Либе с точки 9 и 10 по дневния ред. Two votes. Ще гласуваме. A... Първия ми въпрос е, всички разполагате ли с електронните си карти, за да можете да гласувате? Аз нямам. Затова вдигнах ръка. В такъв случай ще ви моля да гласувате с ръка. Точка седма. Създаване на система за оценка на прилагането на шенгенското право. Карлос Коелио, докладчик. Желаете ли да вземете думата преди гласуването? Господин председател, вчера водихме дискусия по този въпрос. Мисля, че можем да преминем директно към гласуване. Yes, we, we, we surely know that the rapporteur proposed... Да, ясни са ни предложенията на докладчика да отхвърлим текста на комисията. Е, така ще гласуваме по отношение на предложението, направено от докладчика. И така, кой е за текста на комисията? тъй като ние ще гласуваме против този текст, предложен от комисията. Това е предложението. Кой гласува против? Очевидно са широко мнозинство приела, приемаме вашето предложение текста се отхвърля. Десета точка – механизъм за спазване достиженията, прилагане достижението на правото от Шенген. Моля, кой е за предложението? Всъщност против, поправя се е, председателя. Гласуваме против. Any in favor? So. Кой е за? Никой отхвърля се. And now... Okay. Now we're going to have a joint debate. Сега започва общия ни дебат. Агенция за оперативно управляване на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. ШИС и е, ШИС-2 и ВИС. Господин Карлос Коелио има думата като докладчик. Е... Много благодаря, господин председател. Бих искал да започна с няколко встъпителни думи. Особено сме удовлетворени от тази инициатива на Еврокомисията. Спомням си, че парламента изрично и неколкократно изиска тази резолю... резолюция. И факта, че най-накрая Еврокомисията я изработи и ние представи, означава, че се вслуша в нашите призиви. В този пример обмен на мнения бих искал да ви дам някои изходни точки. На първо място, така както процедирахме в други дебати, искам да ви напомня, че правомощията на парламента са различни а всъщност няма смисъл да прилагам различни законодателни процедури, когато фактите и естеството на работата е еднакво, така че предлагам да процедираме по блокове, по пакети. На второ място, някои държави членки защитават позицията, че тези правомощия следва да бъдат дадени на вече съществуваща агенция. Аз смятам обаче, че това решение е неудачно. Нуждаем се от специална агенция, която да управлява всички съществуващи, всички тези информационни системи и която всъщност да не се явява техен потребител. Предложение, предложението да бъде или Европол, или Фронтекс агенцията, която да управлява тези системи е неудачна, защото ще става дума за смесване на функции. Ще управляват системите от една страна и в същото време ще бъдат техни ползватели. По въпроса за себестойността, за разходите, мисля, че това не е чак толкова, толкова важно в раздел 9, където се говори за проучването, за въз... оценката за въздействие, се твърди, че себестойността би била еднаква да се създаде нова агенция или да се възложи тези правомощия на вече съществуваща агенция. Така че цената, разходите не е довод Предстои ни много работа по някои специфични аспекти. Някои от тези аспекти не са много ясни, по-скоро смътно са определени правомощията на тази агенция или ролята й в случай на бъдеща поява на нови агенции от същия бранш или кой е всъщност собственик на данните. По тези въпроси смятам, че ние тук, евродепутатите, трябва да сме особено стрикни и взискателни. Съществуването или определянето на правна основа не бива да бъде карт бланш. Не бива да бъде разпоредба или нормативен документ, който да позволява в бъдеще да се включи всичко, което комисията би си пожелала, без да е нужно одобрението на парламента. Предстои ни и много работа за повишаване на нивото на защита на данните. 25 член на това предложение обхваща само общи понятия от регламент 95. Така че аз мисля, че може да бъде по-добре разработен. Изчаквам Изчаквам становището на Европейският надзорен орган за запазване на данните. Нещо друго, което би могло да проди спорове, е факта, че се споменава така наречената Biometric Matching System, система за биометричен контрол. Споменава се в системата ВИС – и се цели евентуално в бъдеще да се включи в ШИС-2 и в Евродак. Не е ясно как ще се създаде и в какво ще се състои тази биометрична европейска база данни. Има три информационни системи, които вече съществуват или други агенции, които ще възникнат в бъдеще, като например свързаните с електронните разрешения, пътнически разрешения. И в заключение Искам да подчертая, че парламента е склонен на тясно сътрудничество с съвета и с комисията, така както всъщност вече процедирахме при разработването на останалите правни инструменти на СИС. Целта е да постигнем консенсус между трите институции. Ако добре си свършим работата и успеем да надхвърлим различията помежду ни, мисля, че можем да стигнем до споразумение още при първо четене. Ако вие, господин председател, сте съгласен, мисля, че сега можем да дадем думата на съвета и на комисията, за да чуем тяхното мнение. Благодаря. Благодаря. Представителя на комисията има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря на много уважаемите членове на тази комисия и позволете да благодаря и на уважаемия докладчик. Ние на напълно подкрепяме факта, че повечето от аргументите вече са много ясно представени от него. Позволете обаче да изкажа съжаленията на господин Баро, заместник председател на комисията, който не може лично да участва на заседанието днес. А, съвсем набързо бих искал да представя самия, самата структура на пакета като цяло, както вече докладчикът каза. Ние също а, мислим, че регламента и трябва да бъде част заедно с оценката на въздействието в този пакет. Много се радвам на добрите новини от Ирландия от този край на седмицата така че перспективата на приемането на Лисабонския договор ние много ясно трябва да запишем разбирането ни за регламента. Самото решение ще се представи именно като регламент по отношение на 87 член на договора, който вече съществува, ще, ще съществува, ще следва процедурата на съвместно взимане на решението и според нас е, ще бъде много по-лесно да се приемат всички предложения за а, е, разпоредбите. Вече чухме от многоуважаемия докладчик какви са основанията за изчистването и редакцията на текста. Очевидно, в съвместната декларация преди е, три години бяха изразени становищата на страните, правните инструменти за съществуващите системи, както и за Евродак, също така ясно описват факта, че управителните структури трябва да поемат операционното управление, след като системите вече са факт. Всички регулаторни агенции много ясно бяха представени от докладчика. Няма да се спирам на този въпрос. Искам да кажа няколко въпроси по отношение управлението на агенцията и начина по който ние подхождаме по този въпрос. Обикновените разпоредби се следват изпълнителен директор, управителен орган, Променливата геометрия на правната система също се отчита, нещо, което се прилага и за други системи. Може би това, което е различно от другите агенции, е, че текста ни предоставя възможност да се създадат групи а, е, консултативни. Защо? Защото е необходим експертен опит, които може би. А, е, умения не винаги е, се владеят е, непременно от всички членове на е, управителни органи. Следователно, това е много добър подход за гарантиране умелото управление на агенцията. Разбира се, ако има конкретни въпроси, аз с радост ще отговоря на тях. Ще се отнася до а, разходите. Отново мога да кажа, че в а, Господин Коелио засегна тези аспекти също. Искам също така да кажа, че оценката на въздействието искаше да направи сравнение на разходите в съответствие с базовия модел, който съществува по-настоящем за ШИС и държавите членки, управляващи системата в този смисъл. Второ с място се анализира поемането на системите от съществуващите агенции и третата, третия вариант, всъщност този, който разгледаме сега, е нова агенция. Анализът показва, че на практика няма да има спестявания ако управлението премине в ръцете на съществуващите агенции, именно поради факти свързани с експертен опит и анализ, който трябва да се предприеме от съществуващите агенции, той е същия, както и една нова агенция. Създаването на нова е, агенция, разбира се, предоставя възможност за е, економика от мащаби и е, в крайна сметка е, економии на разходите при разработването на системите като цяло. По отношение на самите системи, е, докладчикът каза, че може би няма достатъчно подробно разписани целите на агенцията е, и бъдещите системи, взаимоотношението с бъдещите системи в областта на е, правосъдието, вътрешните работи. Не е необходимо в момента наистина да се описват подобни списъци с е, подробни цели. По-скоро трябва да се направи препратка към всяка една от системите. Защото според нас по този начин ще има много по-голяма гъвкавост, а също така и ще се тълкува много по-добре целта. Що се отнася до ШИС, ВИС и предложението за Евродък. Има много ясно разписан подробен списък с цели, какво всяка една система би трябвало да постигне. Така че вместо просто да ги препишем всичките тези цели от отделните системи и да ги внедрим в този текст, може просто да се правят препратки към вече съществуващите списъци. Но разбира се, е, ще разгледаме всички аспекти на темата, за да видим как можем точно да ги включим в описанието тези цели. Що се отнася до бъдещите цели? Текстът е така изграден, че да даде възможност да се взимат политически решения в този аспект по отношение на новите правни предположения и широко мащабни информационни системи. Всичко това ще бъде предоставено на агенцията по отношение на развитието на тези цели и изпълнението. Предложението а, така е разработено в тези два аспекта. Ясно е, че винаги, разбира се, ще се следва и взимането на политически решения като процедура. По отношение на защита на данните, без споменат този факт, Очевидно комисията поставя високо приоритетите си този въпрос. 25 ти член се прави препратка към съществуващата система за защита на данни. Що се отнася до целите на агенциите, в този смисъл според нас агенцията ще е, следва, е, разбира се, е, надзора на съответния орган за защита на данните и а, Европейския надзорен орган по защита на данните, разбира се, ще може да организира проверки на място, да спазва всички системи. Освен тази защитна а, клауза или възможност, ние предоставяме, а, разбира се, възможност а, органа да работи а, заедно с агенцията а, непрекъснато. По отношение на ролята на парламента – и как това е описано в разпоредбите. Очевидно това е агенция по е, първи стълб и е, всички приложими процедури и е, разпоредби за контрол и наблюдение ще бъдат валидни. У, увеличаващата се роля на парламента при например, директивата за изпълнение, възобновяването и ще бъде изключително голяма. Управителният съвет и управителният орган на агенцията ще взима конкретни решения. Тук ще спра, защото знае, че е, имаме ограничения във времето, но с радост ще отговоря на въпросите ви. Благодаря. Now... Благодаря. А сега ще дам думата на представителя на председателство на съвета, господин Хамърстед. Благодаря. Благодаря, че ни давате възможността също да изкажем нашето становище днес. Очаквам с удоволствие да се сътруднича с парламента. Благодаря също на господин Коелю за великолепното представяне, а също така благодаря на представителя на комисията за представянето. Трябва да работим бързо по текста, защото и без друго мисля, че имаме сходни гледни точки относно това как трябва да се отнасяме по този въпрос. Няма да влизам в огромни детайли, но все пак тук сега, но все пак ще отговарям на всички ваши въпроси, писмени или устни, относно това, което искате да знаете за презентацията и за идеите на съвета в тази насока. Така, сега въпроси. Господин Алверо. Благодаря, господин председател. Аз имам честа да работя по това досие от името на нашата група и съм щастлив да мога да се труднича с докладчика, който е представител на НП, господин Карлос Коелио. Той определено има много, много добри възгледи по темата. Мисля, че все пак остават някои въпроси, въпреки че като цяло текст е много добър. Бих желал относно мисиите на агенцията, комисията да ни каже До каква степен взимането предвид за до 2012 година е осъществяемо? Особено като си им предвид включването и интеграцията му в ШИС-2. Знам, че комисията не е единствения отговорник, ако не се спазят сроковете, разбира се, но в рамките на сътрудничеството ни мисля, че е добре базите данни да бъдат управлявани от агенцията. Било то по 6.1 или 6.2. А що се отнася до защитата на личните данни, Карлос Коелю вече каза доста неща. Но се питам, ако става наистина въпрос за агенция по първи стълб, защо не прилагаме 95 или 46 член? А и. А, а защо всъщност тук започваме да правим референции към член 4? Защото данните, които ще бъдат а, взети предвид за бъдеще, биха могли да засегнат много деликатни, всъщност, лични данни. Имаме мисии, които се е, дават на агенцията да се бъдат управлявани, така да се каже, по много стриктен начин. Мисля, че още от самото начало трябва да се уточни кое ще е правното основание, а не може просто да става въпрос за административна процедура, която да дава автоматично това право на комисията. Защото не става, всъщност, поне според мен, въпрос за чисто административна процедура. Много е важно такива важни точки, като, например, достъпа, паролите до системата, тези въпроси да бъдат уточнени. Трябва да имаме ясни правила за това кой и как ще има достъп до данните различни системи, като ВИС и Евродак, казват как точно ще се процедира този достъп, спрямо този достъп, но мисля, че ние трябва още да уточним въпроса относно агенцията. Има и още нещо. Четохме вече в пресата преди един известно време. Там беше казано, че тази агенция ще бъде, нейното социално съседалище ще бъде в Естония. И мисля, че това е добра идея. Мисля, че трябва да помислим кое ще е най-сигурното място за да изградим там тази агенция, която ще се занимава с толкова чувствителна и важна информация, било то свързано с данни за криминални или пък наказателни дела и други. Защо говорим за Естония? Да, аз нямам нищо против Естония като цяло, но се питам дали не сме избрали Естония, защото там се проведе една много сериозна кибератака и евентуално се опитваме да спрем възможността от евентуални подобни. Мислите ли обаче, че Естония е добре екипирана, добре оборудвана, за да се предпази от подобни нови кибератаки? А, знам, че се инвестират много средства, но се говори за 120 работещи, за инвестиции от 13 милиона евро. Мисля, че това са огромни суми, огромни цифри, които ни се сервират. Мисля, че с 15-20 души може да се свърши същата работа. И, и по член 10 от преамбюла, а, мисля, че там се казва, че могат да се предвидят също така и е, защити за други бази данни. Какво мислите всъщност да включите в работата на тази агенция? Кой ще управлява тези бази данни? Всичко ли ще бъде под опеката на тази агенция? И, или пък ще има няколко. И също така, как ще се засичат и ще се припокриват базите данни? И тук отново се повдига въпроса за интероперативността на тези бази данни. Този въпрос отправям към комисията. Да видим как точно ще действат различните системи, различните регистри и каква сигурност ще имат те. Това, което ме впечатли също така, е, че в документа като че ли се съсредоточаваме върху административното функциониране на агенцията, без обаче да засягаме поверителността, член 26, сигурността на данните и други. Мисля, че бихме могли да подсилим този чисто засягащ сигурността въпрос. Казаха ми също така, че а, тук ще действа процедурата по съвместно взимане на решение. Бих желала да знам какво ще стане в такъв случай с влизането в сила на Лисабонския договор. Този текст ще бъде ли покрит или не? Мисля, че ще спра до тук и още веднъж се радвам на доброто сътрудничество с докладчика Коелю. Господин Алвред. Господин председател, нека да продължава в същата насока като Александър Алваро. Има много фундаментални въпроси, които трябва да бъдат зададени. Особено относно същността и доколко са адекватни тези мерки. Какви са мотивите за изграждане на подобни мерки? Трябва да имаме много по-конкретен възглед върху ситуацията. Искам да ви напомня следното. мерките на дирек... по директивата за защита на данните остават като че ли в страните не са в същността на разпоредбите за сигурност имам чувство, че тези мерки като че ли поставят проблеми, ще трябва да ги преразгледаме. А оттам пък съответно започваме да се питаме доколко е валиден самия принцип защита на данните. Какво означава а, от економическа гледна точка, какво означава също така създаването на нови институции, които да управляват тези бази данни. Имам чувството, че системата се развива все повече и повече. Казва ни се, че базите данни ще бъдат свързани една с друга, което означава от своя страна, че парламента трябва да определи точните рамки, защото да се каже само в обясненията, че няма да събираме допълнителни данни, а просто ще свържем базите. И Това какво трябва да значи, не се знаем. Всяко прехвърляне на данни винаги означава ново събиране на данни, ново, ам, ново съхранение на тези данни. Аз считам, че през изминалите години виждаме, че всеки път, когато се изгражда една база данни, се трябва правно основание. Например, за Евродак трябва да събираме данни за тези, които искат убежище в Европа. Това са много важни, много чувствителни данни, които започват да бъдат свързвани с системата ВИС и Шенген. И се надявам, всичко това да остане под контрола на една единствена агенция, иначе има големи рискове. Мисля, че трябва да предвидим много по-стабилни разпоредби и парламентът трябва да бъде много, много строг относно тези разпоредби за сигурност. Трябва ясно да определим целите на събирането на данни и това трябва да стане преди да почнат да се събират данните, а не след като вече са били а, взети. А след като направим такава правна разпоредба, трябва да изградим и всички останали цели на събирането на данни. Благодаря. Ja, vielen Dank. Äh, wir haben ähnliche Bedenken, wie jetzt auch mein Vorredner schon dargestellt hat. Also... Благодаря. И аз споделям казаното от преждеговорившите. Пред мен стои въпроса защо трябва да създаваме нова регулаторна агенция. Защо толкова голяма агенция всъщност, която ще борави и ще държи монопола върху данните? Евродак, ШИС и какво ли още не. И в член 1 и член 6 се повтаря голя, широко мащабни агенции, широкомащабни информационни системи. С други думи, признава се, че това е амбициозен информационен проект. Освен това, в шести член се говори и за пилотните проекти. А пък аз не бих желала в никакъв случай да дам карт бланш на подобно монополно начинание, което да управлява нашите компютърни данни. Това е първото ми. Това е първата ми бележка. Първото противоречие, пред което съм изправена. Искам да чуя нещо убедително относно необходимостта да създаваме такава мега агенция. Това на първо място. На второ място, опазването на конфиденциалния характер на данните не мисля, че е гарантиран в достатъчна степен а за мен е важно. Не знам и до каква степен ще бъде гарантирана поверителността и опазването на данните чрез този орган, чрез този допълнителен надзорен орган. А кой ще контролира контролерите? Ние от парламента бихме били били в състояние да надзираваме надзорниците. Как ще можем да контролираме подобен информационен гигант. Това е същинска главоблъсканица. Не само държавите членки, не само комисията са натоварени с контролни функции и ние в парламента би трябвало да си запазим такива. Един колега всъщност вече спомена, че малко прибързано взимаме решения. Таковем желязото, докато е горещо, което не винаги е добрата стратегия. Нека да поискаме подобрени текстове и тогава ще се произнесем. Благодаря. Госпожа Станека. Благодаря, господин председателю. Първо, от името на моята група позволете да поздравя господин Коелю и да изкажа радостта си, че неговия доклад е така всеобхватен по тези много чувствителни въпроси. Ние сме работили заедно, за мен ме било винаги удоволствие да работим заедно. Сега, по отношение на този нов документ, е, искам да кажа, че позицията на зелените по отношение на биометричните данни е системна. Ние осъзнаваме използването на биометричните данни, особено при издаването на визи и връзката с съответните бази данни на държавите членки. Бихме искали, освен това обаче, да чуем отговор от комисията по отношение на мястото на седалището на тази агенция, суперагенция, е, разбира се, за, трев, трев, е, притеснени сме по отношение защита на данните и ще очакваме наистина за удовлетворение по отношение на експертизата, която трябва да има органа. Благодаря, господин Диехемера. Благодаря, господин председателю. Започвам Започвам с израз на увереността си, че Карлос Куейо е в състояние да се справи с подобен доклад и с подобна амбициозна и трудна задача. Не съм говорил до момента нито с Карлос, нито с моята политическа група. Ще го направя в близко бъдеще. В момента искам някои съмнения всъщност да ви споделя частично всъщност бяха изразени от някои от преждеговорившите колеги. По-точно, по-точно Александър Алваро. Моя въпрос е не към докладчика, а към комисията и най-вече към съвета. Съвета каза да го питаме. И аз питам. Целите целите са нарочно мъгляво определени, просто защото не могат да бъдат ясно определени. Да се включат бъдещи евентуални системи към полето на действие на агенцията. След малко ще ви кажа каква е трудността, която виждам аз в това. След това се говори за специализиран управителен съвет. Естествено, че трябва да е специализиран управителния съвет, иначе не би бил съвет, а би бил Бавилонска кула. Евродак. Не знам дали човек може да си представи как могат за в бъдеще да се включат бази данни относно изчезнали лица, откраднати автомобили, фалшиви банкноти, педофили, терористи, наркопласьори, мрежи, балистика, управление на границите, Прюнски договор. Това е повече от невъзможно. Това е невъзможно, невъзможно. И ви го казвам аз, който има опит в тази област. Така че ще говоря с моята политическа група и ще се опитаме да сложим граници, да очертаем ясно какви ще бъдат целите на тази агенция, която възнамерява да управлява агенция, която вече работи в такова пространство като свобода, правосъдие и сигурност, пространство, което е достатъчно широко и необятно. Това е въпросът ми към съвета. Благодаря. Господин Босотил. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Карлос за работата му по това досие. Имам чувството, че когато говорим за външни граници и за Шенген, определено сме в добри ръце с Карлос начало. Но Отбелязах си всичко, което беше казано за защита на данните. Но ако разгледаме другата, обратната страна на аргументите, мисля, че виждам, че има голям потенциал на тази идея, особено когато се борим с организираната престъпност. Добре е да имаме една агенция с концентрирани бази данни, и а, да има, така както каза господин Алваро, обмен на данни между отделните бази. Що се отнася до защитата на данните, мисля, че тази инициатива също може да има много голям потенциал и ще ни помогне също да се борим с различните органи, престъпни организации и с престъпността като цяло. Така че, мисля, че благодар... трябва да благодарим на комисията за презентацията. А сега господин Коелю. Аз ще говоря след комисията и съвета, ако нямате нищо против. Благодаря. Комисията има думата в такъв случай. Благодаря, господин председателю. Благодаря на всички изказали се. Те повдигнаха много интересни и важни въпроси. Аз самия щях да се спра на тези въпроси, но първо исках да чуя изказванията. Позволете да отговоря на всеки по-отделно. Моля да ми извините, ако пропусна нещо. Защита на данните. Мисля, че е края гален камък и е много важно да се уточни този въпрос начина по който е разписан текста. Сега няма взаимна а, зависимост или а, е, интероперативност. Всички правила са приложими към всички системи и позволете да подчертая, прави се препратка към всички правни рамки при всички нормативни основания за всички агенции и системи. Няма да има достъп или свързане с, на данните по никакъв начин или разглеждане на данните. Данните си остават при държавите членки и са в клъстери по отношение на всички останали системи. Дори и да могат да бъдат използвани от агенцията, няма да има изтегляне, изличане е, на данните, така както чуваме от пресата и виждаме в медиите. По отношение на бъдещето това е една тенденция или може би пожелание да се свържат тези бази данни да се гарантира е, интероперативност, взаимна съвместимост на тези системи. мога да кажа, че по отношение на тези бъдещи системи също това няма да се случи. Няма да се добавят нови системи към агенцията без правно основание, което означава, че ще има а, политически ясно изявени становища от вас и от съвета. Агенцията самата не може сама да си развива различни идеи, нито по начина по който да се използват данните, нито да се има достъп и кой точно ще има достъп до данните системите и добавяне на нови системи, предоставяне на нови е, начини за свързване или функционалност за връзка между системите. Разбира се, ние очакваме коментар, който ще получим и от Европейски надзор на орган за защита на данните. Разбира се, напълно ще отговорим на вашите е, изразени становище с голяма готовност ще разгледаме предложенията ви за редакции или промени в самия текст. Надявам се, че по отношение защита на данните всичко съм казал. Ако има, разбира се, други въпроси, ще отговоря и на тях последствие. По отношение местоположението, някои от уважаемите госпожи и господа депутати повдигнаха тези въпроси от самото начало – Комисията, когато представи това предложение, искаше да остане неутрална към тази дискусия. Самият текст е неутрален по отношение местоположението на агенцията. Това е политическо решение, което ще бъде взето по съответния начин, в съответния форум. Обаче подчертаваме, че има нужда да се вземе политическо решение за местоположението на седалището и това трябва да стане по-скоро, защото е свързано с различни последствия, разходи в това отношение при подготовката на агенцията и това е значителен въпрос. Дали на едно място ще бъде административното и техническото ръководство или ще бъдат разделени? Ето това са аспекти, които ще окажат въздействие на разходите. Дали една системата ще трябва да се преместят от мястото, където се намират по-настоящен, Франция, и Австрия, в друга държава членка. Това също означава допълнителни разходи. Самото решение за седалището е много важен въпрос. Интересува ни, защото е важен при подготовката създаването създаването на агенцията от една страна, но от друга страна комисията държи да остане неутрална по взимането на решението. Въпросът за персонала, длъжностните лица също бе повдигнат. Ще направя препадка към оценката на въздействието. По-настоящем говорим за 120 души, две трети от които са свързани с управлението на системата, на трета административен състав ще има наистина доста личностни, е, длъжностни лица, свързани с оперативната дейност на системата и след е, създаването на агенцията първата година, според нашите планове, това ще е 2011 година, намерението е всъщност 75 души вече да са заети, така че да могат да преминат през различно обучение, за да могат да поемат работа с системите. Има и въпрос свързан с е, времевия график на предложението и връзката му с е, стартирането на системите, имайки предвид е, закъсненията на 6 до сега. Сега графика, който обсъждаме, 2011 година създаване на агенцията, 2012 вече тя да функционира. Искам да ви напомня, че агенцията е не само за ШИС, а за ВИС и Евродък. Евродък вече е функционален, работи, така че може би ще бъде пръв. Не искам тук да се изказвам предварително, но агенцията със сигурност ще поеме и него. Така че по-настоящем 2010 година е а, е, първоначалната ни дата за ВИС. ШИС ще продължи към 2012, вероятно отвъд 2012 година. Комисията очаква е, да се продължат нещата и да излезем извън 2011 година, но наистина забавенето с ШИС няма да окаже въздействие. В мига, в който ШИС е готова, агенцията ще поеме и тази система. Междувременно ще работи с ВИС и Евродък. Мисля, че имаше и въпроси по-фундаментален характер по отношение на необходимостта от тази агенция. Е, мисля, че докладчикът вече много ясно посочи в своето уводно изказване защо е необходима агенцията. За нас е, въпросът е ясен. На първо място, сегашното състояние не е приемливо за е, никой според нас. От гледна точка човешки ресурс, е, комисията е, знае какви са въпросите свързани с управлението на системите. Освен това има и ясна оценка на въздействието по отношение управлението на системите от държавите членки. Има редица аргументи, които със сигурност сега няма да повторя. Те са на разположение в оценката на въздействието и очевидна необходимостта от нова агенция. Отново нова агенция или съществуващите агенция бих отново се позовал на оценката на въздействието, именно създаването на нова агенция, вместо използването на сегашните Европол, Фронтекс и така нататък. Карт който ще получи Агенцията за бъдещо развитие по смисъла на регламента. Начинът по който текстът е замислен, шести член, пилотните проекти, постановлява, че всеки път ще има необходимост от създаване на пилотен проект и винаги ще трябва да се води съответно политически дебат и да се излезе с решение. Това е решението и на комисията. Действ самата комисия води дебати преди приемането на текста и конкретния текст е, същия начин се подходи, защото комисията сама по себе си няма капацитет да стартира нова система или нов пилотен проект в една посока или в, друг, в друга или да се е, предостави връзка или функционалност на съществуващите системи. Очевидно, начинът по който сме създали текста е, предоставят по отношение на този карт бланш, всъщност не е залегнал в текста. Дали нещо не съм забравил в своите отговори? I would, uh, stop here to my list. Uh... Ще спра до тук. Според е, моя списък с въпросите съм ги изчерпил, но разбира се, ако има други, ще отговоря на тях. Благодаря. А сега господин Хамърстед от страна на, член... на председателство на съвета, шведското председателство, иска също да добави. Благодаря, господин председател. Благодаря и на всички депутати за тези толкова полезни коментари. Така както каза комисията, мога да кажа, че съветът има сходно мнение относно начина на функциониране на агенцията. Що се отнася до мястото, където ще бъде седалището на агенцията, в работна група Шенген ние разискваме по този въпрос и съответно решихме, че това решение трябва да бъде взето на по-високо политическо ниво. Не сме решили точно каква процедура ще бъде избрана, за да се направят предложенията за седалището на агенцията. Но според нас не би трябвало да има взети решения още по време на шведското председателство. Най-вероятно Испанското председателство ще се занимава с този важен въпрос. Това е което мога да кажа. Нямам други коментари. Благодаря. Нека все пак да напомним, че не трябва да закъсняваме с опуснатото ни време. Времето по този доклад, по дискусията по този доклад вече изтича, но все пак давам думата на господин Алваро. Благодаря, господин председател. Забравих да попитам нещо. Тъй като тази комисия се занимава и с борбата с тероризма, нека да кажем, че а, тук тази агенция може да бъде третирана и като критическа инфраструктура, така да се каже. Дали няма да бъде нужно също така да създадем мир, огледална версия на базата данни, в, е, в случай, че евентуално загубим тези данни в агенцията. И нека да не забравяме, че такава една агенция би могла да бъде цел на, примерно, някаква атака. И има ли такава идея да направим огледално копие на базата данни, копия на тези данни някъде другаде, а, защото нека да не забравяме, че понякога децентрализацията все пак е по-добра идея от такова концентриране. Давам думата на докладчика, каза председателя. Трежната жвревш. Е, Благодаря, господин председател. Три кратки бележки. На първо място и в отговор на запитването защо точно агенция искаме да създадем. Както каза представителя на комисията, отговора е прост. В момента системата ШИС-ДО се управлява от една държава членка. И Европарламентът счете, че подобна ситуация не бива да бъде вечна и че е нужен европейски инструмент за управление на тази агенция. Това може да се възложи или на Еврокомисията, или да се възложи на новосъздадена агенция. Парламентът се произнесе в полза на създаването на агенцията. Ако настоявате, можем отново да открием дебат, дебата, но ако си спомняте добре, аз си спомням много добре, тук в парламента решихме да създадем агенция. Сега чакаме предложение на комисията в отговор на това наше искане. Получихме предложение, така че трябва да го приветстваме. На второ място благодаря на представителя за, на комисията за ясно изразеното твърдение, че няма да има смесване, объркване на правомощията и на данните ще има агенция, която ще управлява информационни системи, без обаче да смесва управлението на различните видове данни. Нямаме правна основа за това и освен това бихме изложили на риск опазването на сигурността на тези данни. Няма да има взаимна оперативност на данните. Те ще продължават да бъдат независими и го приветствам. На трето място на трето място, искам да уточня, господин председателю, че в момента са ни нужни по-стабилни норми за опазване на данните. И в заключение, в заключение искам да кажа, че не е нужно в момента да обсъждаме място, местонахождението на бъдещата агенция. Това е политически въпрос. Освен това не съм говорила още с докладчиците в Сянка и не мога да ви изложа мнението на различните политически групи, както и на нашата комисия като такава. Мога да ви изложа моето лично мнение. Според мен не е умно да разпръскваме географски седалищата или местонахожденията на евентуални офиси. Добре би било агенцията да се помещава там, където технически и физически са разположени базите данни, без това да бъде в ущърп на евентуална огледална станция, където да се пазят където да се пазят копия от всички тези данни. Благодаря. Благодаря. И явно точката, която засегна господин Алваро, може да бъде а, зададена в писмен вид на комисията и съответно, да, виждам, че комисията потвърждава, да, и евентуално господин Алваро ще получи отговор. А още един оратор иска думата. Не, няма да, да повдигам отново дебата. Имам само един въпрос може би малко наивен въпрос. Не виждам всъщност достатъчно добре истинската добавена стойност на тази агенция. Що се отнася до ефективността? Особено ако няма интероперативност. Така че бих желал някой да ми обясни тази добавена стойност. Какъв е наистина смисъл от създаване на подобна агенция, ако няма интероперативност? Ако просто правим някакво, някаква техническа подкрепа чрез тази агенция за националните агенции, няма да, да има смисъл. Още веднъж повтарям, трябва да има интероперативност. Не бях въобще убеден от обясненията по различните опции. Не бях убеден. Това са отдавна повтарени елементи които, ко, които се третират като едва ли не очевидни. И непрекъснато се говори за разходите. Но аз лично не съм убеден. Нито в ефективността, в полезността на тази агенция. И, а в крайна сметка, ако решим да я направим, наистина да създадем, моля ви се, поне не разпръсквайте офисите на агенцията. The commission agrees, maybe... Комисията съгласна ли е? нещо да кажете? Благодаря, господин председател, Съвсем накратко искам да отговоря на въпроса, който според мен е много важен. Абсолютно. Една система, резервна, защитна, огледална е много задължителна за трите системи, които съществуват по настоящем с бази данни и това ще продължи, когато агенцията вече е, е действаща. Благодаря. Благодаря за уточнението и краткият ви отговор. Господин Коейо, някои заключителни думи? В такъв случай е, приключваме с дебата, тъй като няма желание за повече изказвания по този въпрос. Готови сме да продължим с 13 точка от дневния ред по отношение на публичния достъп до документи на Европейския парламент, на съвета и на комисията. Първо, докладчикът Майкъл Кашман има думата. След това ще дадем думата на представителя на съвета и на комисията. Господин Майкъл Кашман, имате думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря за това, че отново ще говорим по това изключително важно досие. Работя по него от 99-та година, когато всъщност е, свърших училище. И толкова много време съм отделил по този въпрос, че вече съм почти готов да се пенсионирам. Толкова време премина от тогава, но не е така, разбира се. Стоят нещата, ще продължавам да работя. И може би е, депутатите, уважаемите госпожи и господа депутати, знаят, че през месец март разгледахме този въпрос, но тогава взехме решение да не приключваме с първо четене, за да може парламента да разполага с повече възможности. Започнахме преговори с другите две институции по този въпрос и Разбира се, не беше нужно да обвързваме предишния парламент в края на мандата му. Комисията първоначално предложи, вие знаете, разбира се, години наред вече правим преглед на начинът по който регламента се изпълнява и ние искахме редица изменения да се включат. Те се налагат по правото и разбира се юриспруденцията на отделните а, институции, държави членки и докумен... по отношение на различните документи на институциите. И така приехме в крайна сметка предложението на комисията Парламента бе на становище, че всъщност това е, не беше една стъпка по отношение на е, повече прозрачност и откритост, а беше стъпка назад. Е, говорим за преработената версия. Някои промени според тях бяха необходими и парламента трябваше да работи само в тези области. Тогавашният председател всъщност посочи, че между институционалните споразумения по преработената документ не бяха приложени както трябва и за това ние искахме да направим още повече промени в сравнение с предложеното от комисията. Разработихме ги но разбира се, както казах, тогава по време на първо четене решихме да не гласуваме окончателно по тях. Сега обаче сме изправени пред една интересна обстановка. Е, комисията и съвета, председателството, разбира се, е, благодаря им на е, усилията, които вложиха в работа заедно с мен и останалите колеги, но трябва бързо да продължим нататък. Е, ние, чрез вас, господин председател, се обърнахме към правната служба, за да се преразгледа предложението на комисията и измененията, предложени от парламента, за да можем да гарантираме, че ние всъщност съвсем смислено ще отговорим на е, въжделенията на договора от Лисабон. Разбира се, при положение, че се ратифицира от двете държави до края на 2009 година, които останаха да ратифицират договора. Позицията на парламента по отношение на измененията е следната. Има някои все още различия между нас и комисията между и, ком... и съвета. Има и споразумение и съгласие, което също ме радва. Защо трябва бързо да вървим напред? Защото Лисабонският договор застъпва а, прозрачност и демокрация. И само а, това са основните принципи, които са свързани именно и с функционирането на директно избраните а, от гражданите институции. Да, наистина, ако това не се изпълни, ще има политически вакуум и тогава той ще трябва да се изпълни от нас, защото основният проблем е правния вакуум. Какво ще се случи с онези агенции и институции, които са създадени и които според Лисабонския договор са в сътруд... са съотношение и отговарят на принципа на откритост и прозрачност и съответно 252 член и регламент 1042 от 2001 година. Агенции като Еврожуст, например, Европол – какво ще се случи с въпросите свързани с е, защита на данните. Защото ето сега вече навлизаме в проблемите на третия стълб и прилагането на хартата за основните права. Всичко това е свързано с достъп, с откритост. Така че в комисията с удоволствие изслушах казаното тази сутрин какво би трябвало да изпълни по отношение на запълването на този правен вакуум. И това е наистина успешна мярка. Бих желал да чуя и мнението на съвета. Според мен триалог на най-високо ниво е необходим, за да се обсъди 1042 много спешно освен това, неформална среща следва да се проведе на докладчиците в Сянка, някои от които са нови за този документ, е, за първи път ще работят, но при положение, че имат от секретарията подкрепата, която, на която ние всички се радваме, те ще могат внимателно да проучат е, цялото досие и подходите на различните политически групи към него. Така че това са моите уводни думи и препоръки по отношение на бъдещата ни работа. Но много се радвам да чуя становището на комисията и съвета. Освен това, надявам се, че комисията също се намира в известен вакуум, защото върти, вратите са летящи, някои неща влизат, някои въпроси влизат, други излизат. И когато попитах колега защо стоите пред такива летящи а, врати, отговора беше ми защото винаги имам шанс да вляза и да изляза, ако първото влизане не е било а, съвсем категорично или успешно. Така че ще спра до друг и с а, голямо удоволствие ще изслушам мнението на колегите, съвета и комисията. Благодаря. Благодаря. Нека да изслушам първо председателството, госпожа Хилбърг. Ah, uh, Благодаря, че поканихте шведското председателство на това заседание на комисия. Ние от миналото още имаме много добро сътрудничество с комисията Либе по, този, по тази тема и с докладчиците. Прозрачността така както беше и през 2001 година, е измежду приоритетите на шведското председателство и това засяга най-вече и достъпа до различни публични документи. В съвета текат дебати по тази тема в момента и ние работим и проучваме член по член този документ. Надяваме се да успеем да приключим и в това разглеждане на документа се сръточихме върху решенията на парламента от март тази година. В съвета сме съгласни с по-голямата част от предложението на комисията и не сме съгласни с някои от тях. Не може да се каже, че имаме общ подход като цяло, но като цяло имаме ясна картина за проблемите, които са на лице в всички държави членки. В работната група по информация в това отношение водихме допълнителни разисквания по предложенията на комисията и знаем малко повече относно това, което се планира за следващата година в парламента по тази тема. Чакаме за допълнителна информация, но шведското председателство е добре подготвено и има желанието да дискутира отново проблемите относно как да се подобри регулацията относно 1049 и също така как да се регламентира достъпа до документи. Относно Лисабонския договор, все още чакаме крайната, от крайното ратифициране и бихме желали също да чуем мнението на комисията и техните планове относно измененията, които евентуално трябва да бъдат нужни за влизането или след влизането в сила на Лисабонския договор. Благодаря. Благодаря. А сега нека да чуем комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика господин Кашман. Първо, от името на комисията, нека да поздравя господин Кашман. Мисля, че определено е, е свършил много добра работа, и е допринесъл много. Поне така считаме ние, които работим толкова отдавна по тази тема. Искаме да му благодарим и се радваме и ще се радваме да работим и за напред, да работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент, с съвет и с господин Кашман, разбира се. Искам също така да кажа, че споделяме напълно анализа на господин Кашман, че Лисабонският договор, който надяваме се да влезе в сила, след толкова успешния референдум в Ирландия и след бъдещата, надявам се, ратификация, ще допринесе за а, изясняването на досието. Това е духът на нашата работа. Поне така виждам желанието на залата тук. Много добре знаем какви са целите зад формулировката на, тази, на тези членове и считаме, че а, Всяко едно предложение е много добре обмислено и отразява напълно мнението на комисията и желанието ни да имаме повече прозрачност за гражданите. Нека да не забравяме, че тук правим законодателство за достъпа на граждани до тези документи. Нека да не се бъркаме. И това е важна тема, и важен момент на уточняване, особено когато става въпрос за това, че сега имаме нов парламент, тук скоро ще имаме и нова комисия и а, за това как ще работим с новото председателство, бъдещото председателство. Нека да не забравяме също, че това е основно право и много важен проблем за нашите граждани, защото те, те имат това законно право да имат, документ, да имат достъп до документите. Имаме инструменти, примерно между нас, между трите институции, за различни споразумения, които ни дават достъп, но тук говорим за гражданите. През 2008 година, април, се говореше вече по тази тема. Имаше позиция на бившият Европейски парламент – и съответно беше изготвен една, една преформулировка на вече съществуващите документи по тази тема. И като се базирахме на споразумението между институциите, комисията предложи своето предложение като преформулировка на регламент 1049. Целта е гражданите да разберат много по-добре какво е европейския закон, как се регламентират а, тези закони според член 1049. Но целта тук, считам, беше направена така, както Европейският парламент изрази в резолюции и в преговори между институциите. Друг важен елемент, който е важен за нас, е как точно работи член 1049. Разбира се, той не се. Тук не говорим за това, което стана веднага след като влезе в сила договор от Ница. Или за регулацията на достъпа до документи. Ние имаме такава. Имаме цял орган, институционален орган, който работи по въпроса вече 8 години. А комисията и съвета също като цяло имат голям опит в тази насока. Според нас, регламентите в тази насока са много успешни. Имаме голям брой искания за достъп до документите. Това можете да, видите, да го видите в документите, годишните отчети, които се публикуват от комисията – и в близо 83-84% от случаите ние сме дали достъп до тези документи. Разбира се, по член 4 нашите законодатели намериха и причини, поради които да откажат достъп на други, които желаяха такъв. Но в случаите, когато, например, се преследват картели, когато има изкривяване на пазарните условия. Считаме, че това са много важни моменти, много важни информации и нашите граждани трябва да имат информацията. И така, че още веднъж казвам, нашите е, регламенти, нашата регулация в тази област е много успешна. Но момента, в който комисията започна да прилага тези регулации, тя реши, че трябва също, може би, евентуално да преформулира някои моменти, например, свързани с околната среда и други. Нека да не забравяме, че имахме много случаи отнесени до съда в тази област. И така, имаше гласуване тук в, през март и след това дискусии в съвета. Комисията, разбира се, непрекъснато обяснява защо нанася е съответните изменения в регулацията. Ние днес считаме, че предложението на комисията, това, което имате днес пред вас, все пак е вярното. Поддържаме това мнение, защото считаме, че то засяга важни въпроси, от които се интересуваме всички Например, да се кодифицират съдебните случаи, но също така и да се търси повече правна яснота. Надявам се, че тези изменения ще бъдат разгледани. Ние се надяваме да продължим дискусията с вас и с съвета. вие бихте могли да кажете, че примерно не харесвате формулировката на някои извен... изменения, да предложите нещо друго. Ще се радваме да видим вашите предложения, но се надявам да видим разбиране на целите, които сме си поставили и да ги постигнем по... с една или друга формулировка на измененията. Надявам се да получим подкрепа, за да прокараме тези изменения. Важно е също така да кажа, че предложението на комисията, такова каквото е в момента, е малка, но не и незначителна стъпка към повишаването на прозрачността на европейските институции. Искам да привлека вниманието ви към измененията, които казват, че е задължително институциите да публикуват всички документи, свързани с законовия процес. Тук не цитирам текста, разбира се, но се опитвам да бъда възможно най-близък. Определено се опитваме. Председателя казва, а, извинете, бихте ли побързали, защото закъсняваме, нямаме време. Да, извинете, казва представителя на комисията. Да, само искам да кажа, че комисията мисли, че нейното предложение наистина е правилно и а, искам да поздравя докладчика. Разбира се, ще има допълнителна подготвителна работа а, с, меж, и с дискусии между правните служби на комисията, на парламента, на съвета а, относно това какви законови промени евентуално ще са нужни. И за тези, които бяха тук, когато договора влезе в сила, разбира се, ние ще се радваме да се сътрудничим с вас и да видим как член 15 ще бъде приложен на практика относно дискусиите между институциите. Благодаря. Now, questions. Please mind the time limit. И сега въпроси. Госпожа Съмър, моля ви да спазваме отделеното време. Благодаря. Докладчика е напълно прав. Има голяма промяна в състава на Европейския парламент и наистина аз съм измежду тези, които представляват половината нови депутати, е, поне със сигурност в комисията. Е, наистина много трудно е това досие, имайки предвид е, законодателната рамка и, и предишния мандат. Аз не съм напълно запозната с досиета, защото при предишния мандат не бях член на депутата. Да, по отношение на прозрачността. Това е принцип, който всички споделяме. Гражданите имат право да се възползват от него. Не трябва, разбира се, да се отказват достъп до документите. А, това е въпрос, който се дискутира. Докъде може да се е, простира това право, къде всъщност започва защита на данните, докъде се простира прозрачността как точно се усъвместяват тези изисквания. Ам, необходимо е да се разгледа, разбира се, доклада внимателно, за да се види до къде се е стигнало на първо четене, например, по отношение на шести член. Той е наистина е, е труден и ми призлява от него. Защо? Защото този протокол може да е приложим към всяко заседание на този парламент. Всяка техническа среща трябва да се публикува. Протокол от заседанието така излиза. Не мисля, че това практически е осъществимо. Е, споделям е, опасението, че това означава административни разходи в огромен размер и увеличение на бюрокрацията, да не споменаваме и чисто финансовото изражение на тези разходи. И наистина на човек му призлява само като си помисли, как е, протоколите се раздават е, на отделните национални делегации от техните заседания. Всичко това да се предостави на гражданите на Европейския съюз. Ами как стоят въпроса с писмата, които се пишат на или пишат от депутати е, в хода на изпълнението на техните изпълнение на техните задължения ми за електронната поща. Не съм напълно запозната, както вече казах, с досието, но начина по който тълкувам член 6 е именно този, който споделих с вас. Може би прекалено общо е формулирано. Е, може би трябва да се е, по е, уточним, моля по-тихо да бъде в залата, казва ораторката. На второ място, седми член. По отношение на държавите членки. За мен този член е, е, е свързан прекалено много с е, едно особено тълкование на, на националните парламенти. Ние сме заявили, че националните парламенти също трябва да предоставят документи на своите граждани. Ако те обаче не искат да бъдат публични дадени документи, трябва да има ясно основание, което да е заявено пред Европейския парламент, защо това е така. И кой ще взима решение, кое ще бъде е, подложено на е, обществено достояние, кое не? Така че, може би отново повтарям, не съм разбрала всичко, но поне прочета внимателно приятото на първо четене и това е тълкуването, моето тълкуване на тези въпроси. Какво мога да кажа? Именно защото парламент е, в момента е нов, с 50% нови членове. Трябва да повдигна тези въпроси. Трябва да ги обсъдим и с другите комисии. Вероятно парламента дали може да а, е, повтори това първо четене. Това е законодателен акт, свързан е с е, регламент. Това не е просто едно становище на парламента, така че се питам как ще подходим по отношение на второ четене има ли съответно процедура, можем ли да работим възоснова на предложението и на съвета. Можем да предложим изменения, разбира се, но може би ще трябва да работим възоснова на направените вече предложения по време на първо четене от предишния парламент. Трябва отново да се предложат тези изменения, така че или не. Това са основните ми въпроси. Процедурите и разпоредбите ни дават възможност да подходим по този начин. По смисъла на 59-то правило може първото отчетене да бъде повторено при избор на нов парламент. Така че, вероятно, е добра идея докладчика да обмисли този въпрос и да ни отговори, също така и представители на съвета може да отговори на този въпрос. Мисля, че като цяло ще бъде подходящо да имаме предвид това. А, със сигурност ще разгледаме подробно този въпрос и също така по въпроса за договора от Лисабон. Той още не е в сила. Да, ирландците казаха вече да, но се задържа все още ратификацията от Република Чехия а, също така позицията на Обединеното кралство. Има въпрос. Дали наистина ще говорим или да да говорим за тези въпроси по второ четене, преди договор от Лисабон да е вече ратифициран. Може би ще бъде по-добре да изчакаме да видим какво ще се случи с договора от Лисабон най-напред. Е, моля докладчика да ни каже мнението си. Отново, благодаря на докладчика за готовността му да влезе в дискусия с е, докладчиците в Сянка. Мисля, че досието е много важно за гражданите на Европа, а освен това и за Парламент е както европейския, така и за националните парламенти, а също така е много значими и за другите европейски институции. Моля да ме извините, че ще напусна залата сега. Имам е, заседание на националния ни парламент. Аз съм тук душевно духом с вас е, и ще проследя развитието на въпроса. Благодаря, госпожа Ордела puhun tässä nyt vihreiden varjoesittelijänä ja minullakin on niin kuin esittelijä Cashmanilla, niin minulla... Да, благодаря. Аз съм докладчик в сянка на зелените и аз също като господин Кашман е, имам дълга връзка с е, този доклад, когато бях член на комисията Джури. Да, наистина, не всички дефиниции бяха точно издържани и изчаквахме мнението на съда, който потвърди че следва да се стремим към максимална прозрачност. Никой не би искал да се върне вкъщи сред избирателите и да каже, че сега изведнъж сме решили да работим точно в обратната посока на непрозрачност. Искам да кажа на комисията, че тези предложения се стремят към промяна едва ли не на законодателството. Колегата Кашман се справи чудесно по време на представенето на проекта резолюцията през март месец. Същинско чудо бе, че успяхме да се включим в дневния ред и да го представим. Сега искам, ако е възможно, да видим как ще се отрази на Лисабонския договор на тази, това наше становище и аз съм за провеждането на триалози, защото ще ни помогнат да изчистим някои от недостатъчно ясните моменти. Госпожо Сомер, бъдете спокойна. Нямаме намерение да публикуваме проект протоколи от заседанията на национални парламенти. От 8 години в моята работа съм следвала именно този принцип на прозрачност и нищо страшно не се случи, по-скоро точно обратното. И като председател на комисията Либе, вие, господин Лопес Агвилар, може би трябва да се обърнете към юридическите служби, да поискате пояснения, по-специално по въпроса как ще се определят законодателните процедури, как ще ги определи комисията. Според финландското законодателство, всички инструменти, които са свързани с опазване на правата на гражданите, подлежи на пряк парламентарен контрол. Не знам дали ще успеем да го включим в процедурата по съвместно взимане на решение. Не знам сега дали ще бъде възможно, да, но когато влезе в сила Лисабон, това да, да е възможно. Благодаря. Още веднъж да ви напомням, закъсняваме с времето, така че моля ви, придържайте се към отреденото ви време. А сега господин Перидо първо, господин Деянг. Да. Благодаря, господин председател. Тря, ще бъда кратък. Не трябва да подценяваме важността на това досие. По време на европейските избори видяхме липса на доверие от страна на избирателите. И това показва, че цялото, целият процес на взимане на решения, особено в съвет и в комисията, като че ли е черна котия за нашите граждани, напълно непрозрачна. Така че трябва да, да не забравяме, че това е важна област и трябва да погледнем наново проблемите в нея. Не мога да се съглася с колегата Самър, относно това колко ограничаващи, че трябва да бъдем по-ограничаващи, аз мисля, че трябва да сме по-малко ограничаващи. И така, както докладчика каза, бях разочарован, че не беше такова мнението на комисията в началото. Основното мнение на групата ни е, че ако според регулацията трябва да имаме специфични искания. Така трябва да бъде. Мисля, че наистина винаги трябва да се специфицира, да се казва ясно какво, какво точно ам, искаме да питаме. Например, а като гражданин, аз ако попитам какво става относно екологичната политика на Европейския съюз, искам да знам. Например, в Ирландия ние трябва да знаем това, за да можем да дадем правилни отговори на хората ни. Те също трябва да знаят. Така че, мисля, че определено ще трябва да се отвори или да се осветли тази черна котия, която Европейския съюз сега създава. Thank you. Now... Благодаря. Може би Европейската правна служба би желала да вземе думата, защото бяха повдигнати въпроси аз самия съм писал писмо с конкретни въпроси към правната служба. Господин Париля, може би? Благодаря, господин председател. Позволете най-напред да потвърдя казаното от господин Кашман в началото на своето изказване. Когато бях млад, в началното си училище много добре си спомням, че имаше едно описание прозрачността е демокрация, подписано от Майкъл Кашман. Това беше в е, е, моето училище сложено. Наистина голямо удоволствие беше за мен да работя с е, тази жива легенда Майкъл Кашман по тези въпроси. Ако Майкъл Michael работи вече с Гроуча Макс, ние също така знаем, че той също беше един голям играч е, на тенис на маса и той въведе тази политика дори президента Никсън да започне да използва при е, новите взаимоотношения САЩ-Китай. Майкъл Кашман зададе конкретен въпрос към председателството и комисията – а до сега не чух а, е, точен отговор, а отново станахме свидетел как се върна топката в полето на Европейския парламент. Е, не точно така виждаме ние а, е, ситуацията по отношение на регламент 1049. Така че, ние мислим, че в хода на действията, предложени от господин Кашман, а, а именно триалог на най-високо ниво, мислим, че именно това е добрият начин да поддържаме развитието на процедурата, свързана с преработването на регламента. Някои от въпросите, които вие задавате по отношение отново обсъждане на измененията, които вече са одобрени през сесията през месец март и отново първото четене да се прегласува Искам да ви напомня, че нямаше първо четене изобщо на парламента на документа, а само одобрение на всички направени предложения. И освен това, комисията тогава имаше позиция по тези изменения на всичкото отгоре. Така че, мисля, че по-настоящем няма никаква необходимост отново да се одобрява първото четене, което всъщност не е одобрено, не е минало е от, на заседание на а, Европейския парламент, а е необходимо да се стартира именно а, тази тристранна работна среща на ниво а, Комисия парламент съвет. Благодаря много за зададените въпроси и дадената ми дума. Може би ще се върнем отново на докладчика. Господин Кашман има думата. Благодаря. Ще бъда кратък. Благодаря на всички изказали се. Жалко, че госпожа Сомер не е, е тук защото тя най-дълго се изказа, затова ще говоря с нея лично. Искам обаче да убедя и уверя нея, както и други господа, вие знаете, че наистина аз имам една основна цел да уверявам вас, господине, по отношение на факта, че Обединеното кралство е ратифицирал Лисабона от Лисабонския договор. Моля ви, не вярвайте на онова, което пише в жълтата преса. Когато има е, ратификация, ще трябва, разбира се, е, парламента в Обединеното кралство да приеме нов закон, но тогава е, всъщност е, Великобритания в такъв случай, ако предприеме един подобен акт, означава, че не е част от Лисабонския договор, а води преговор за отделяне. Ние взехме решение да си дадем възможност голяма голям избор днес говорейки пред вас. Казаното от правната е, служба. Всичко съм съгласен с казаното от господина, особено казаното по отношение и на мен. На срещата докладчици в Сянка. Комисията въведе своята е, информация по един много умел начин. Нека да разгледаме именно този аспект по отношение на 6 и 7 член. Отново топката, както казахте, е в нашето поле. Но както и да е. Триалог. Отново го препоръчвам. Нека да го направим с, е, през месец ноември устен е, въпрос след което правната служба, разбира се, ще отговори на, вашия, на вашето запитване по този начин. Може би парламента ще се раздели, но в крайна сметка по този начин се взимат решенията. В, гражданите именно за това ни вярват, защото никога не приемат просто ей така на чиста е, ръка нашите решения, ако няма аргументи. Благодаря. Благодаря на всички. Вероятно никой не желая думата. Госпожа Сифайнал, моля ви накратко. Да, съм напълно съгласна с това, което се съдържа в доклада на господин Кашман, това е без съмнение, подкрепям го, но съм за консултация с правната служба относно евентуалното влияние на Лисабонския договор върху този доклад. Всички агенции, всички органи които, на европейските институции, които са предвидени по някакъв начин в Лисабонския договор, следва да спазват този принцип на прозрачността. Не би било логично да отстъпваме. Така че не препоръчвам оттегляне на това искане за пряк достъп. Това е все по-жизнено необходимо. Не само във връзка с работата на институциите, а и във връзка с подписаните международни спогодби и споразумения. Например, SWIFT споразуменията или пък споразумението между Европа и Либия. Господин Бълзотио, да, а, благодаря за успокоенията, но считам, че е наложително да се свика среща с докладчиците в сянка, за да се реши как точно да напредваме. Иначе тези документи няма да служат за нищо. И мисля, че под а, насоките, дадени от Майкъл, докладчиците сянка лесно могат да набележат пътя, който ще следваме за напред. Благодаря. Някакви други коментари от страна на председателството на съвета или страна на комисията, някакви заключителни бележки по тази точка? Господин Кашман тогава. Аз само мога да повторя казаното от мен по-рано ще говоря, работя с всички, включително и докладчиците в Сянка. По отношение на ноември, пленарна зала, ще зададем този устен въпрос към правната служба. Мисля, че благодаря, с това приключваме. Мисля, че вече имаме споразумение как ще продължим нататък. Господин Кашман предложи метода, а именно докладчиците в сянка отчитат онова, което а, правната служба а, дава като отговор по отношение също така и на схемата за а, а, тройна среща на най-високо място, а, ниво, а сега продължаваме към 14-та точка, списък на третите страни, чието граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки. Имаме миналата седмица един много интензивен дебат. Докладчика госпожа Таня Файон мисля, че е готова да сподели своите бележки. Преди, разбира се, да дадем думата след това на съвета и на комисията за тяхното становище. Таня Фаян има думата. Благодаря, господин председател. Първо, искам да ви кажа, че тази сутрин имаше много интересен дебат в комисията АФЕТ. Бях поканена там. Имаше гласуване относно становището на Сара Лътфорд по моя доклад. Имахме великолепно сътрудничество и много голяма подкрепа 51 за. Това е насоката, която предполагам и в законодателния доклад относно а, визовите режими за Западните Балкани. Радвам се, че получих такава подкрепа, защото по този начин се отваря, надявам се, по бъдещата подкрепа за крайните доклади. Насоката, която предлагам, е да включим Босна, Херцеговина и Албания в Шенгенската бяла листа, бял списък и да изчакаме, докато тези страни от, ми изпълнят всички критерии, които са искани от тях. Миналата седмица бях в Сараево. Това беше много полезно посещение Два дни говорих с различни представители на правителството. Те ми дадоха много интересни новости в това отношение и за няколко месеца са успели да изпълнят почти 90% от оставащите непокрити критерии. Мисля, че наистина те имат една цел и това е освобождаване на всички граждани от визовите режими, граждани на Босна Херцеговина. И миналата седмица също така а, разгледахме и е предложението на комисията от юли. Нека да не забравяме какво се казваше там, че това предложение ги сложи в специална категория и по този начин ги постави в много тежка ситуация а, те вече се намират в тежка политическа ситуация. Ако ние не изпратим си положителен сигнал към тези власти, а, ще бъде просто тъжно, защото те наистина осъществиха голям напредък. А, те са включили мерки за борба с а, а, прането на пари, с а, терористич... финансирането на терористични действия и корупцията. Следващата седмица ще започнат да издават биометрични паспорти. Вярно, по-късно, отколкото беше предвидено, но не очакват никакви големи проблеми. И се надяват да издадат 65 000 биометрични паспорта до края на годината. Дори и Европейската комисия миналата седмица призна, като бях в Сараево, че е имало голям напредък. Така че сега е наш ред да изпратим силен сигнал на властите и че бихме могли да ги сложим в този бял списък, поне временно, докато те изпълнят останалите критерии. Няма да има нужда да губим време за преразглеждане на изискванията и на критериите. Искам също така да кажа няколко думи относно дебата за Косово. Опитваме се да намерим добрата формулировка в доклада, защото там ситуацията е много деликатна. И да вземем предвид всички позиции на различните държави членки. Опитваме се да го направим за сътрудничество с Сара Лътворд, Анна Мария Кораца и докладчиците в Сянка. Още веднъж искам да благодаря за доброто сътрудничество. И относно Косово искам да подчертая, че това е единствената част от Западните Балкани, която е напълно настрани, оставя настрани от нашия процес за освобождаване от визи. Аз лично вярвам, че трябва да намерим някакво разрешение на този проблем за хората от Косово, да се опитаме да ги включим по някакъв начин в целия процес от освобождаване от визи. И няколко заключителни а, бележки. Тази сутрин се видях с, с студенти и с млади хора. М- получих много писма от тях. А, и те, считат, те всички считат, че нашето решение за белия списък е а, зелена светлина, така да се каже, за по по-нататъчното развитие на страната. А, те считат, че тяхната държава не е много назад от Словения, но тъй като границата е затворена, тъй като пресичането на границата е трудно, те са едва ли не на стотици години назад от Словения. А биха били щастливи да могат да пътуват, примерно, било за ден, било за два, а не да бъдат заложници на някаква политика. Благодаря. Thanks, благодаря, госпожа Файон, за вашите водни думи и продължението по отношение на Босна и Албания. А сега вече ще дадем думата и на комисията, представители на комисията. No? Yeah, uh, the yes, please. Uh, yes. Please identify yourself. Моля, представете се. Да, благодаря. Ние имаме вече информация Имаме и крайен срок за тези държави, които не са включени в началното ни предложение от юли месец. Босния, Босна и Албания, които ще представят допълнителна информация, допълнителен отчетен доклад за това докъде са с изпълненията на изискванията. Получихме в началото на октомври въпросният отчетен доклад на Босна и Албания по въпросите на евентуалното освобождаване от визов режим. С удоволствие отбелязахме, че има успех, има напредък в областта на реформите и на изпълнение на поставените в пътния лист условия. Сега в момента е наш ред и анализираме постигнати от тези две страни напредък. Последните няколко седмици на септември месец бяха особено богати на мерки постъпления, така че имаме какво да оценяваме и да анализираме до каква степен са въплатени в реални действия стартираните реформи. Много съм удовлетворена от факта, че получаваме подкрепа от евродепутатите в усилията, които полагаме. Ще продължаваме да работим в същата посока. Радвам се, че получаваме зелена светлина от ваша страна за работа в посоката, в която вече сме започнали. Ще оценим получените отчетни доклади, както вече ви казах. Това ще ни отнеме 3-4 дена и след което ще отидем на място за извършване на конкретни наблюдения и оценки в Босна и Албания. Също така получихме и доклади от Сърбия и Черна гора и преди, ня... преди няколко дена всъщност вече ви казах, че следващата седмица са предвидени пътувания в Белград и Подгорица. И тогава ще имаме възможността да изпълним тази програма на оценъчни действия и анализи, за да видим дали критериите, които все още не са покрити, са на път да бъдат покрити от тези две държави. В началото на ноември, значи, смятаме, че ще бъдем в състояние да ви дадем конкретни резултати от допълнителните проверки в Сърбия и Черна гора следващата седмица. Толкова от мен. Ако има въпроси, съм готова да отговоря. Благодаря. Мерси, мадам Гогу. Благодаря ви, госпожо Гугу. Сега имаме списък. Много ви моля да спазвате времето. Госпожа Кораца биваме думата. Благодаря, господин председателю. Като докладчик в сянка за нашата комисия, съм напълно съгласна с колегата си Таня. И наистина радвам се напредъка в Босния особено. През последните дни аз съм във връзка с е, приятели, представителите, върховния представител в Босния. И наистина изумително колко много работа е свършена, което доказва господин председателю, че политическите условия помагат, когато твърдо ги поставяме и спазваме. Нашия подход всъщност е същия. Ние всички бихме искали максимално да се ускори процеса за предоставянето на е, премахването на визите за всичките граждани на Босна, Херцеговина, Албания, Сърбия, Македония. И ние сме готови да направим всичко, за да ускорим процеса. Разликата между нас и докладчика е, че ние искаме да бъдем честни с хората, не да ги лъжем искаме да кажем, вие сте добре дошли, когато сте готови. Разликата между приложение 1 и 2 е правен акт, правен въпрос, не политически. Или имате един режим, който спазвате, или друг. Не можете да бъдете включени в две приложения. Не можете да бъдете в положителния списък с звездичка, например. Нека бъдем честни, нека да бъдем открити пред хората и да им кажем, вие почти сте стигнали и ще ви помогнем да си свършите работата, след което ще влезете като всички останали и ще спазвате правилата като всички друго. На второ място, искаме да бъдем реалисти. Това е втората ни разлика с докладчика. Искаме да представим на съвета едно предложение – по смисъла на което няма да а, има противоречие, защото знаем, че в съвет няма да се приеме прехвърлянето на отговорност в процеса на взимане на решения от съвета към комисията. Това всъщност предлага докладчика. Когато комисията направи положителен доклад, автоматично, без друга резолюция друг, друг регламент на съвета по праве се оратора, ще получат е, всъщност решението за премахване на гризи. А ние предлагаме ускорете процесите. Е, обръщаме се към комисията да ускорят съвета също. И когато се постигнат заложените цели, тогава няма основания за противоречие. Ние просто тогава ще имаме един бърз и лек процес който ще бъде приложен. И това е честният и правно издържан начин, който ще гарантира всички институции в Европейския съюз да отправи едно и също послание към хората от Босна, Албания, Сърбия и Черна гора. Благодаря, господин председател. Надявам се, че ще продължим този конструктивен диалог с Таня и Сара. Благодаря ви госпожа Гонгс. Благодаря. Радвам се, че мога да продължа тази дискусия. Искам да си спомним всички, че това решение не е едно техническо, то е правно и високо политическо решение. Мисля, че всички сме съгласни по този въпрос. Стабилността на Западните Балкани е в интерес на Европейския съюз. Това не е въпрос само свързан с визите. Това е интерес от е, високо ниво. И ако не спазим предложенията на Тани, ще изградим една граница между Босна, Албания и останалите, които не получават тези е, решения за премахване на визите или либерализиране на процесите. Е, именно Както бе споменато и от комисията възоснова на, доклад, възоснова на доклада от Албания и Херцеговина, това разграничение не е добре обосновано, защото Босна, Херцегон... Херцеговина и Албания правят много сериозни стъпки напред което значи, че са много близо до освобождаване от визовия режим. И политическото послание е съвсем различно, ако кажете, че трите държави имат е, режим премахване, другите трябва да чакат когато наистина изпълнят всичките си критерии да получат същото решение. Е, да, това е един континуум. Две срещу три. Някак си се изправят страните една срещу друга. Когато изпълнят заложените критерии, тогава веднага могат да се присъединят към а, е, режима премахване на визи, освобождаване от визи. Трябва да решим кой фактор ги мотивира и кой не ги мотивира. Повтарям, че става въпроси за стабилност на региона. Това е и наша политическа отговорност. Затова по горещо подкрепям предложението на Таня много ще бъде добре да не се разграничава тези страни, а да ги обединяват, да ги правят по-мотивирани благодаря ви. Thank you, Mrs. Lutford. Thank you, Chairman. It's both a... Благодаря, госпожа Латфорд. Това е въпрос и на техническо, и на политическо решение относно визовите режими за Западните Балкани. И мисля, че няма никакво предложение и не трябва и да има за предложение за намаляване или за промяна на критериите, защото става въпрос за важни критерии, като подсилване на границите и други. Това не е в интерес на никого. Силно се надявам никой да не го промени. Тези държави искат да ам, влязат в Европейския съюз, да се сътрудничат с нас, а, така че трябва да спазват критериите. Мисля, че единственото послание, което трябва да изпратим е, че няма никаква бариера пред свободните пътувания о, до, в момента, който изпълните критериите. Мисля, че решението на комисията АФЕТ а именно да подкрепи моят моето, моят доклад, моето предложение с 51 на 8 не може да стане без НП. И искам да кажа, че госпожа Караца може би е права за себе си. Но ние трябва да предложим на Западните Балкани един единствен правен инструмент. Но този инструмент трябва да зависи изцяло от това как тези държави, техните правителства изпълнят условията. И само тогава комисията да каже да. Тези критерии трябва да са създадени от комисията. Всички приемаме, разбира се, че имаме диалог. Но бихте ли ни помогнали, ако не сте съгласни с този подход за включването в един списък, но с звездичка, ни помогнете евентуално да намерим някакъв друг подход, разбира се, и със сътрудничество с съвета. Следващата година най-вероятно ще дойде съвсем ново предложение от страна на комисията. Това означава ли, че пак ще имаме цял процес с всичките препратки, разкарвани документа между парламента, съвета и така нататък? Важно е да имаме един правен инструмент, но не различни критерии, защото тези критерии са целта, която са си поставили държавите. И те работят по тях. И ние трябва да сме категорични в нашите изисквания, а те от своя страна да са категорични в изпълнението им. Не можем да отслабваме тези критерии. Мога да кажа, да, Вярно, има проблеми, по които другите институции също могат да ни помогнат, например преформулировки и така нататък. Но, но, тук става въпрос за нещо основно и за основен избор. Нека да не бъркаме начините, по които можем да им поставим тези критерии. Но още веднъж този подход беше подкрепен от комисията АФЕД с 51 гласа срещу 8 против. Искам да попитам комисията. Да, получили сте доклади от Босна, Херцеговина и от Албания. Със сигурност ще ги оценят. И евентуално бяха, трябваше да се проведат мисии на място. Кога? В едно от измененията, които предложих, ставаше въпрос за месечни оценки от страна на комисията на ситуацията в тези страни, които са поставени на изпитателен период, така да се каже. Дори да няма такива месечни оценки, можем да изпращаме евентуално мисии. Може ли комисията да го направим? И още нещо. Относно Косово. Така както и госпожа Файон. Ние винаги се стремим да имаме един практичен подход относно диалога за визовите режими, визови режим за Косово. И се опитваме да изградим така наречената пътна карта. Но всички си даваме сметка колко е деликатна там ситуацията. И доколкото си спомням, ние бяхме казали, че няма да засягаме компетенциите на държавите членки относно ситуацията в Косово. Може би трябва да подкрепим по-скоро една формулировка от типа без а, а, да се навлиза в компетенциите на държавите членки относно решението им за статута на Косово. Така че, мисля, че комисията може да ни помогне относно чисто правната формулировка на тази идея. Дали ще сложим бележка под линия, дали ще говорим за компетенции относно статута, но тук лично се надявам да имам помощ от страна на комисията, чрез тяхната експертна оценка. И определено трябва да бъдем много, много ясни. Но виждате каква е ситуацията в комисията АФЕТ. Надявам се и тук да е такава. Надявам се да получим мнозинството пак от НП. Надявам се да продължим същата насока. Още веднъж, нека да подчертая, не става въпрос да даваме някакви лесни критерии на Босна и Херцеговия, Вина и Албания. Те трябва да изпълнят критериите нямаме нужда от ново правно предложение от страна на комисията и наново да се връщаме на целия процес от началото. Целта е да действаме бързо и да ги накараме да изпълним възможно най-бързо критериите. Раз, мога да разбера а, защо комисията и съвета евентуално а, имат нещо против, но да ни помогнат, ако имат някаква по-добра идея. Благодаря. Вие разбирате, че господа Лътфорд е подготвил становище, което е, е дадено за гласуване в комисията АФЕТ. И това наистина е едно от най-деликатните досиета, с което до сега сме работили, както знаем много добре. Но ние 12.30 трябва да приключим заседанието си а все още има заявени изказвания. Много ви моля а, да спазваме графика. Госпожа Ернст. Много благодаря. Като докладчик в сянка на моята политическа група искам да благодаря на госпожа Файон. Аз съм от източна Германия и чудесно разбирам важността на вашето предложение – Разбирам колко е важно за хората от един регион да забравят веднъж за винаги изолацията, на която са обречени. Босния, Херцеговина и Албания са, може би, различни случаи, въпреки че ние работим заедно с обща група Босна, Херцеговина, Албания. Но да не забравяме и Косово. Аз съм особено пристрастна към Косово, може би, но не е хубаво да ги забравяме. И не само от тях, всъщност. Има други страни, които са в подобно положение. Исках да попитам как можем как можем да открием дебат по въпроса за вдигане на визовия режим с Косово? Откъде се почва? Това е важно за гражданите на Косово и на целия регион. Така че послание, което би отпътувало до тях от парламента, от съвета, със сигурност ще ги одобри. Ще повдигне социалния им, економическия дух, самочувствието им. Затова аз пледирам за откриване на дебата за прекратяване на визовия режим с Косово. Надявам се, че ще ме подкрепите и че ще има консенсус по предложението. Благодаря, госпожа Цанок Янок. Господин председател, ще се опитам да бъда напълно кратка. Напълно а, подкрепяме докладчика. Декларирахме го това още през дебатите в септември. Но, като представител на групата на зелените, искам да ви напомня за нашата позиция по отношение използването на биометрични данни. Това не е жалон, който изиска много време. Надяваме се, че процесът ще отнеме много по-малко време. Ще предложим измененията. Знаете, че сме мълцинство. Бяхме мълцинство, когато се дискутираше въпроса свързан с Сърбия. Но искам да напомним, че настояваме за ефективността на а, тази цел биометрични данни за смисъла, смисъла на сигурността. Ние приветстваме, разбира се, и мнението на госпожа Латфорд и комисията АФЕТ. Благодаря. Благодаря, господин Бонс. Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid steunt het standpunt van de rapporteur volledig. Да, благодаря. Аз подкрепям, но до известна степен. Защо Босна, например, е страна, в която мюсулманите се борят за включване на шерията в текста на Конституцията? Босна е котва, която хвърлят терористичните движения там. Нашите граждани заслужават закрила от подобен вид ситуации. Дори тази държава да отговаря на критериите, мисля, че не е умно, не е мъдро да идват тук при нас, защото ще намалим закрилата на гражданите на Евросъюза. Благодаря. Dank u wel, voorzitter. Ik denk благодаря, господин председател. Аз мисля, че доклада на госпожа Файон защитава разбираема гледна точка и споделям гледището и на госпожа Латфорд. Трябва да сме честни. Трябва да сме честни към гражданите на тези държави и по-специално на Босна. Трябва да се отнасяме с тях на равна нога. Така че Равнопоставеността трябва да води нашата работа и не само да мислим за Босна, а и за Харватска или пък за босненските сърби. За момента никоя от тези, никой от представителите на тези нации всъщност не бива допускан до свободно пътуване може би е добре да прегледаме списъка и да включим и други държави, не само Босна единствената, която отговаря на критериите. Хубаво е да се борим против организираната престъпност, против корупцията, да насърчаваме усилията на Босна в този смисъл. А, що се отнася до утежнения визов режим в момента, това е неприемливо положение, особено с оглед на борбата против тероризма. Благодаря. Господин Йончев, благодаря. Аз ще говоря не, на, на родния си език, за да добавя нещо продължават вече много векове да живеят смесено, каквото и да означава това. И във всяка една от държавите, чийто статут от гледна точка на освобождаване от визи ние разглеждаме, положението продължава да е, както тук се каза само за Косово, деликатно. Деликатна е ситуацията и в Босна и Херцеговина, деликатна е ситуацията и в Македония, може би най-деликатна е в Косово. Някои от гледна точка на тази неоспорима деликатност твърдят, че един или друг, една или друга общност би била дискриминирана. Това не е така. Трябва да възприемаме държавите като държави, независимо колко устойчиво изградени са техните институции. И ако се апелира да настояваме те да изпълнят критериите, аз мисля, че преди всичко е разумно да се настоява да се изпълни технологичния критерий – Нека всички бъдат поощрени да се справят с задачата за издаване на биометрични паспорти и да бъдат вдигнати визите на всички. Знам, че казвам нещо смело, но нека бъдат вдигнати визите и за населението на Косово. Между другото, Косово е хомогенната държава в сравнение с Босна и Херцеговина, тъй като сърбите в Косово вече са само една шепа хора. Те имат сръбско гражданство, получават заплати, пенсии и разходите за електричество им се плаща от Белград и разбира се, че ще имат сръбски паспорти. Така правят харватите и сърбите в Босна и Херцеговина. Трябва ли да принудим албанците в Косово панически да си изваждат паспорти в съседните държави? В Албания, в Македония и в България, което те впрочем правят и сега. Една горчива ирония допуска, че може би биха тръгнали към Белград и оттам да си извадят паспорти, което те не биха направили, но за да поправим тази деформираност на нещата, според мен трябва да приложим един универсален критерий и успоредно с този положителен знак спрямо Албания и Босна и Херцеговина да дадем положителен знак и за Косово. Благодаря. Госпожа Холмайер, за минута, ако моля ви успеете за една минута, направете изказването си. Госпожа Холмайер. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам само да кажа, че това, което колегата Вон каза, не отговаря на действителността. Критериите трябва да бъдат зачитани. Не може не може да иначе. Тук като че ли влизаме в една чисто политическа дискусия. Разбирам много добре какво ще стане, ако започнем да включваме страни в един списък, а пък слагаме звездичка. Определено мога да си представя какво също така ще стане, обаче и ако освободим всички страни от визовите режими, а без да са спазили критериите. В приложение 1 примерно, се казва, че това са страните, които нямат нужда от визи. Но ако сложим две страни, които не са отговорили на критериите в този списък, и им сложим звездички, става твърде сложно. Ми в такъв случай, евентуално, бихме могли да си спестим целият анекс 1, приложение 1 и да оставим само анекс 2, пък да сложим звездички на а, страните и да кажем, ако не спазват критериите, значи няма да свалим визовите режими. Това като че ли е някаква дискриминация спрямо страните, които са вече по принцип в този анекс 1. И като че ли също така си противоречим. От една страна, като че им даваме свобода в визовите режими, а пък всъщност не е така. Трябва да бъдем много стрихни, много бдителни. Ние като парламент искаме да се освободят тези страни от виза, но това ще стане, когато са отговорили на всички критерии. Надяваме се това да стане бързо, чрез простички процедури и веднага да бъдат прехвърлени от един анекс в другия. Това е. Това е. Това досие вече дълго време бе дискутирано. Сега ще дадем думата на госпожа Гого, представител на комисията. Много ви моля за кратко изказване. Да, благодаря. Ще бъда съвсем кратка. Разбирам много добре по подхода, който изразиха много членове на вашата комисия, т.е. че трябва политическо решение, което да се позове на нуждите на този регион относно приори... политическите приоритети, които са ясно показани. Но нека също така да ви кажа, че комисията направи предложение, което взима предвид тези политически приоритети и тази нужда да се продължи подход, процеса и да има регионален подход. В предложението на комисията се говори само за Западните Балкани. И се говори за процес, не се говори нищо за други региони или за каквото и да било, за прехвърляне от един списък, черен списък, бял списък и така нататък. Ам, не. Тук всъщност бяхме говорили за чисто практически разпоредби, нещо, което вече беше залегнало и в предишните разпоредби на комисията. Ние сме за такова предложение. Трябва да запазим един регионален подход. Да, това според комисията е началната точка, от която ще тръгне целият нас, наш процес изграждане на пътна карта и изграждането също така на процесът по мониторинг, по контрол, който е много тежък – така че аз от името на комисията потвърждавам, това беше изходната ни позиция в предложението. И крайното ни предложение е потвърждение на политическата воля на комисията, потвърждение на желанието ни да продължим с този подход. Но виждаме, че има различни а, все пак специфики. Всяка страна трябва да бъде оценена според това, което е постигнала, спрямо това, до каква степен са изпълнени критериите. Ще спра до тук, защото като цяло е много ясно. Трябва да имаме общ свързан подход, но да оценяваме страните според извършения, осъществения напредък. През 2001 година имахме подобен случай с Румъния. Тогава пак имахме въпросната звездичка до името на страната. И крайна сметка, крайното решение да се заличи звездичката беше решение на съвета, защото комисията предложи така, след като видя до каква степен страната е постигнала напредък по изпълнението на критериите. И няма никакъв проблем да се махне една такава звездичка. Просто се показа, че има истинска политическа воля. И комисията иска да убеди парламента, че а, в тази насока вървим и сега. Вярно е, че трябва да имаме един регионален подход. Това правим. Говорим и правим предложение само за страните от Западните Балкани, но все пак трябва да имаме един подход на етапи, за да видим кой до каква степен е отговорил на критериите и до каква степен е осъществил напредък. Разбира се, това ще бъде разгледано и ще бъде контролирано от парламента, от държавите членки и евентуално, ако видим, че работи коректно, бихме могли да го приложим и за други региони. И относно Косово, миналата се... Миналата се... следващата седмица, извинете, ще има комунике на комисията относно бъдещите действия на комисията в тази насока, защото Косово е част от нашите приоритети в региона. Трябва да вземем предвид спецификите на Косово, юридическия статут и също така проблема с признаването, но със сигурност ще има напредък. Комисията има за цел по този начин, с това проучване, което ще осъществи, да отговори на специфичните нужди на проблема Косово. И сега ще дадем думата на докладчика госпожа Файон. Позволете преди това да оповестя, че вече, въпреки противоречията, по понеделник, 19 ноември, ще влезе в плезарна зала в Страсбург измененията до утре на обяд, 7 октомври, трябва да се предадат. Ще се гласува 19 ноември Страсбург. Поправка от докладчика 19 октомври. Да, поправя се председателя 19 октомври. След няколко дни само. Е, срещи с колеги, е, които в момента не са в е, Брюксел, се уточнихме за този въпрос. Благодаря и по принцип виждам, че има съгласие сред мнозинството по отношение подготвения доклад. Госпожа Латфорд също получи подкрепата на АФЕТ за този доклад. А също така благодаря и на комисията. Радвам се, че по принцип комисията е за посоката, която сме възприели. Надяваме се, че ще има подходяща правна рамка, как точно Босния, Херцеговина и Албания може да влезе в положителния списък по Шенген. Искам да подчертая, че също така в изменението, както и съвета, се опитваме да формулираме, разбира се, преди а, крайния срок, за да а, спазим нужните изисквания. Освен това, подчертавам, че ние не занижаваме целите и критериите няма да правим разлика между държавите. Процеса на премахване на визите е един и същ. Казаното от комисията също спазваме. Не искаме да се губи излишно време, за да се прави непрекъснато корекция в законодателната рамка. Следващата се година Босна и Херцеговина имат избори, през април ще започне кампанията. Те се намират в една много затруднена политическа обстановка. Босненци, сърби, харвати те са, разбира се, изключително заинтересовани от въпроса, свързан с премахването на визите. Трябва да им отпратим сега един положителен сигнал заради предстоящите избори. Важно е гражданите да не продължават да задълбочават различията помежду си, да не изграждат граждани, е, е, граници вътре помежду си. Благодаря. Благодаря. Днес след обед ще продължим в 3 часа след обяд с дебат по отношение на убежището, общия пакет. Благодаря. До тогава. Приятен обяд.